против, въздържали се, отхвърлено. Шесто за, против, въздържали се, отхвърлено. Седмо за, против, въздържали се, отхвърлено. Осмо за, против, въздържали се, отхвърлено. Девето за, против, въздържали се, отхвърлено. Десето за, против, въздържали се, отхвърлено. 14. Електронно гласуване, моля. And the vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 15. Пак електронно гласуване. And we now close the vote. Край на гласуването. Извинявайте, господине. Нека приключим с гласуването. Имате... Какво имате проблем с е, машината? Госпожо, вие? Господин? Да? Добре, ще се опитаме да ви помогнем. 16-то е, гласуване, поименно гласуване, моля. Отхвърлено. 13. 13 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. 11 за, против, въздържали се, отхвърлено. Параграф 31, поименно гласуване, моля. And it's still open. And now it's closed. Край на гласуването. Прието е. 12 за, против, въздържали се, отхвърлено. Второ за, против, въздържали се, отхвърлено. Цялата резолюция по именно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. Сега преминаваме към защитата на инвестициите, споразумението между Европейския съюз и Виетнам. По именно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. Сега преминаваме към резолюцията за защитата на инвестициите. Моля, гласувайте поименно. Първо изменение, вто, край на гласуването. Отхвърлено е. Сега гласуваме цялата резолюция по именно, моля. And the vote is now closed. Край на гласуването. Прието е. Следващото ни гласуване по възражение съгласно член 112 Трета алинея – списък на Съюза по проект, на проекти от общ интерес. Гласуваме поименно, моля. Край на гласуването. Отхвърлена. Е. Our next vote is objection. На следващо място възражение за уловото и неговите съединения. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Прието. Второ изменение. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. Трето изменение за. Против въздържали се, прието е. Преминаваме към гласуване на цялата резолюция за, против, Нека проверим, моля. Проверка, електронна проверка. And we can close the vote. Край на гласуването. Мнозинството, което е необходимо, е 353. Виждате, че мнозинството е 394. Приета е, е прият е текстът. И така, преминаваме към стратегия за прекратяване на гениталното съкнетяване на жени. Първо изменение за, против, въздържали се, прието е. Параграф 5, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Трето изменение, електронно гласуване, моля. And we can close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено. Четвърто изменение. Отново електронно гласуване. And we can close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено. Пето. Електронно гласуване. And we now close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 20. 21 част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието. Параграф 21. Първата част за. Против въздържали се прието, втората част за, против, въздържали се прието, третата част за, против, въздържали се, прието е. Преамбюл А, първата част за, против, въздър... прието, втората част за, против, въздържали се, прието. Второ изменение, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. Примбюл е, и от първата част за, против, прието, втората част за, против, въздържали се, прието, третата част за, против, въздържали се, прието. Цялата резолюция Електронно гласуване, моля. And we can now close the vote. Край на гласуването. Прието е. We can now move... Продължаваме сега към предложение за резолюция от по отношение на вътрешния пазар, гарантиране на защитата на потребителите и свободно движение на стоки и услуги. Параграф 1. А, за, против, отхвърля се. А, второ изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение гласуваме поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 5. Гласуваме поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ре... А, преамбил Д за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Цялата резолюция, кой е за, против, въздържали се, приема се. Благодаря. Сега гласуваме за предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство. Параграф 2, точка 6. Първата част, кой е за? против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуваме. Моля, заповядайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 7. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората а, част гласуваме поименно. Край на гласуването. Приема се. Параграф 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 14. Първата част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 14, първата част. За, за, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст на параграф 14. Кой е за? Против, въздържали се, Приема се. Параграф 18, първа част. За. а, прощавайте, против, въздържали се. Приема се. Втората част. За, против, въздържали се. Приема се. Параграф 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 33. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 39. Кой е за? Против. Има ли въздържали се? Приема се. Параграф 43. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Извинения, разсеях се. Може ли отново да го гласуваме? Параграф 43. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Очевидно е прият. 47 параграф. Четвърто изменение. Първата част гласуваме поименно. Край на гласуването. Приема се. Втората част отново гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на това гласуване. Приема се. Има устно изменение на параграф 50 от господин Гусмал, който има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние като цяло сме съгласни с а, съдържанието на доклада, но като а, всеки депутат в тази зала, и аз смятам, че прилагането на това, което ще се а, споразумеем, ще бъде до някъде проблематично. Има а, хора, които живеят вече десетилетия в Великобритания, които а, ще имат а, затруднения с достъпа до услуги и така нататък. Така че искаме устно изменение, което а, касае автоматично а, да се а, полага на а, гражданите на Великобритания от Европейския съюз документ, който да им дава право да се възползват от всички права. Трябва да има физически такъв документ, който показва, че те имат статус на жители. Благодаря. Благодаря. Като ключовата част на това изказване е текста на това устно изменение. Има ли възражение срещу него? Очевидно не. Тогава гласуваме. Кой е за? Кой е против? Нека да направим проверка. Колеги, в момента гласуваме, ако обичате. Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 57. Първата част. За, против. Въздържали се? Приема се. Втората част. Поименно гласуваме, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Нека проверим. Гласувайте. Второ изменение на параграф 66. Приключваме. Приема се. Параграф 68. Първата част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втората част. За, против? Въздържали се? Приема се. Параграф 77, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 78, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част, моля да гласувате поименно. Край на гласуването. Приема се. Параграф 81 има две части. Първата част гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 87. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 88. Отново електронно гласуване. Сега приключваме. Приема се. Параграф 89. Има три части, които всички гласуваме електронно. Моля, гласувайте за първата част. Край на гласуването по първа част. Приема се втората част. Отново електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се третата част. Електронно гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме за цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Следващия доклад е Европейската централна банка. Годишен доклад за 2018. Параграф 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част гласуваме електронно. Приключваме. Приема се. Параграф 3, първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 6 от първоначалния текст. Кой е за, кой е против? въздържали се. Не съм убедена, така че нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Параграф 6. Приключваме. Приема се. Изменение 9, също така електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 12. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте за параграф 12. Приключваме гласуването. Приема се. Изменение 7. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 28. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Приключваме. Отхвърля се. Изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме за първоначалния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Минаваме към параграф 22. За първата част гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 27. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 21. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. За против, въздържали се, приема се. 22. Гласуваме електронно по изменение 22. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим по изменение 2 гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 13. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 17. Гласуваме електронно сега. Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. по именно гласуване. Край на гласуването. Има някакъв технически а, проблем. Нека да изчистим резултатите. Гласуваме по 18-то изменение. Електронно, моля гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25. Гласуваме по именно. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 44. Изменение 4. За, против. Нека да а, проверим. Гласувайте, моля. Изменение 4 по параграф 44. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение в 15 Д. За, против? Въздържали се? Приема се. Явно искате да проверим. Добре, по 15D нека да гласуваме машинно. Край на гласуването. Приема се. 16D. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Изменение 26. Моля да гласувате машинно. Край на гласуването. Отхвърля се. Тези резултати обаче касаят 16D, а ние гласувахме по 26, така че нека да гласуваме по изменение 26 сега. Край на гласуването. Отхвърля се точка от правил с едно, за против приема се. Изменение 5. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Изменение 6. Точка М. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Гласуваме цялата резолюция. Поименно, моля гласувайте. Приключваме с гласуването. Приема се. Благодаря. И сега последното гласуване за днес. Незаконна търговия с домашни любимци в ЕСЕ. Параграф 2. За против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се седмо изменение, 10 параграф. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1, параграф 36 за, против. Нека да провериме. Трябва да се върнеме на параграф 36, изменение 1. Моля, гласувайте. Приема се. След съображение Д, пето за, против, въздържали се. Още нека да провериме изменение пето. Край на гласуването. Приема се. Съображение М6 за, против, въздържали се. Нека да проверим също. А, моля, гласувайте по изменение 6, край на гласуването. Приема се с доста голямо мнозинство и цялата резолюция про проименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С приема се. Благодаря, колеги. И сега преминаваме към обясненията на вод. Kedves kollégák, szeretettel köszöntöm Önöket, ezennel rátérnénk a szavazatmagyarázatainkra. И така, колеги, започваме с обясненията на вота. Моля ви, колеги, напуснете бързо салата, за да може да започнем с обясненията на вота. Става дума най-напред при първия, първото обяснение на вота за гласуването за споразумението с Виетнам. Рафаела има думата. Dear colleagues, there are 80 speakers going to come in the next one and a half hours. О, колеги, моля бъдете тихи при напускане на залата и моля Рафаела Самира да обясни вота си. колеги, днес гласувахме за споразумението с Виетнам. Не беше лесен процесът. Аз гласувах за това споразумение, но ситуацията във Виетнам не е идеална. Виетнамското правителство прави стъпки в правилната посока и споразуменията за свободна търговия и за асоцииране ще подобрят отношенията с Виетнам, но и ще, освен това ще създадат платформа за утвърждаване на човешките права в страната. Нашите отношения с Виетнам трябва да поощрят изпазване на човешките на стандартите по отношение на човешките права и екологията. Трябва да има прозрачни критерии, когато сключваме споразумение за свободна търговия с нашите партньори. Само така ще има пълна подкрепа или голяма подкрепа в парламента такива споразумения. Госпожа Обри. Благодаря, госпожо председател. Браво, скъпи колеги! Гласувахте, но се сете с Вьетнам, който потъпква човешките права и околната среда, за да може да задоволите лобитата, които ви заливат с шампанско. Вие сте отговорни за екологична катастрофа и която ще доведе до обезлесяване и изчезване на важни сектори на промишлеността. Плачете за околната среда, но същевременно гласувате за убийствени споразум... споразумения, които служат само на капитализма в една държава, която за, забранява синдикатите и експлуатира трудещите се. Неправителствените организации ви предупредиха. А, ако не знаехте, зна, значи не чувате. А ако знаете, значи сте циници. Следващия госпожа you. Благодаря. Ние ще а, създадем работни места, ще засилим а, търговията. Отчаяно имаме нужда от а, повече работни места и действително трябва да подкрепим усилията в тази посока и иновациите. Искам да кажа, че а, според мен, ако затворим вратата, това няма да ни помогне да а, подобрим ситуацията в а, Виетнам, нито пък ще оправи ситуацията с климата там. не, и ред НПО-та вече са а, установили, че има напредък там а, и че вече се а, доближава положението до стандартите на МОД. Така че не искаме да изолираме а, Виетнам. Естествено, трябва да останем а, така, внимателни по отношение на човешките права и да има непрекъснат надзор. Но същевременно трябва да се погрижим за бизнеса в нови региони, търговията с нови страни и това се случва по този начин. Така можем да разпространим ценностите и стандартите на Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Шойдрова има сега минутата, думата за една минута. Děkuji за уделени слова. Колегиня, колегове, я já Благодаря, колеги. Искам да обясня защо не гласувах за това споразумение. По принцип, подкрепям свободната търговия, защото зная, че тя е важна и за двете страни. Но това споразумение, зная, че то отговаря на високи стандарти, свързани с трудовото право, екологията и човешките права, но според мен това споразумение не дава достатъчен импулс за правителството да освободи 140-те политически затворници, затворника в Виетнам. Политическата свобода е важна в страната. Затова аз се въздържах, защото липсва човешки права. Анд Александър Бондрио. Председайци, я съм гласувал про, а... Благодаря. Аз гласувах за това споразумение – Хистерията в другата част на залата ми показва, че правилно реагирах. Не беше лесно да, да взема решение. Спомням си още комунистическите времена и понякога за мен е трудно да се борави с един режим, който затваря хора по политически причини. И е, това е случаят с Виетнам. Обеден съм, че свободната търговия може обаче да помогне тук – Въпросът е обаче да изпълним живот революци... резолюцията. Искам да се обърна към комисията и да засяга човешките права винаги, когато говори с Виетнам. А това не беше основа за пре... настоящите преговори. Господ... Господин... Господин Госпожо председател, скъпи колеги, парламента за прав път прие от мандата на новата комисия ССТ с Виетнам, който е пагубен за демокрацията и околната среда и хората, защото става дума за споразумение с авторитарна държава, и с арбитражен съд, който винаги ще отсъди в, им, в полза на големите монополи в ущърп на трудещите, защото ще продължат да бъдат експлуатирани от мултинационалните предприятията, които се подиграват с правото на стачка и синдикатите. Няма никакъв механизъм кой, който да контролира изпълнението на ангажиментите по силата на екологичните споразумения. Затова аз отхвърлям категорично това ново споразумение. Гос... Благодаря, господин Брекзнуц. Хвала за беседа, госпа председуюча. Владавина права, споштование тем. Благодаря ви. Върховенството на закона и уважаването на правата на човека, включително трудовите такива, са ценности и основни за Европейския съюз. Международното сътрудничество бива заменено от национализъм и популизъм на световната сцена. Затова Европейския съюз има нужда от споразумение за свободна търговия с трети страни. За съжаление, аз съм от младсинството, където вярваме, че просто не е възможно да си затворим очите, когато очевидно пред нас стандартите за демокрация са изключително ниски. Става дума, разбира се, за Виетнам и именно за това аз гласувах против това споразумение. Не смятам, че ще а, по, спомогнем за а, спазването на човешките а, права, ако имаме такова споразумение. Трябва да а, държим на морала си и не можем да си позволим такова нещо. Благодаря. Благодаря. Госпожа Дали за една минута. Ако ситуацията за човешките права във Виетнам се е подобрила до някъде, то тогава защо журналистът Ван Шитон е в затвора? И срещу него има обвинения, но за какво? За какво? Аз се чуди на всички тези хора, които твърдят, че ситуацията се е подобрила. Това е неуважение към хилядите хора, които се свързаха с нас, включително и този журналист, който искаше да се отложи гласуването. Ние ги предадохме. Зато, зато по тази причина аз съм много критична към това решение – Ние казахме на 15 януари, че ще сключваме търговски споразумения само ако те са в унисон с изискванията за човешките права и Парижкото споразумение. Срамота е, че това не се прилага. Господин Далами. Скъпи колеги, гласуването на това споразумение беше много трудно. Всички възражения, които бяха изразени, са е, верни. Особено онези, които касаят правата на човека. Но не тръгваме от нула. Не тръгваме от нищо. В, в момента има вече обмен с Виетнам, който е голям партньор на Европейският съюз и за Виетнам има търговски излишък. Въпросът е трябва ли да продължиме или, или тря, трябва ли да издърпаме Виетнам към нас, за да го накараме да приеме е, целите, към които го тласкаме. За човешките права, за екологията и можем ли да имаме един по-свободен пазар, по-широк пазар, е, който да бъде благоприятен и за нас. Ако не направим това, мисля, че ще оставим Виетнам в прегръдките на големия му съсед Китай. Мисля, че Европа няма нужда от това и трябва да реагира. Благодаря господин е, Белами, господин Лебротон. Благодаря, госпожо председател. Гласувах срещу този ССТ с Виетнам, защото считам, че ще има отрицателни последици върху економиката и заетостта. Виетнам ни, ни залива с стоки, които са ефтини и има излишък, е, търговски излишък от 27 милиард. Това ССТ само ще доведе до допълнителен дефицит. От друга страна, Виетнам е комунистическа диктатура, която потъпква човешките права и не спазва екологичните критерии. Така че Европе, Европейският съюз още, още веднъж отхвърли и потъпка ценностите, които се прави, че защитава. Госпожа Купола Госпожо председател, това споразумение е първото от вида си с една развиваща се страна. Виетнам е партньор, който има нужда от много помощ по отношение на политическите реформи, реформите в областта на човешките права. Но това споразумение предлага шанс за работодателите от двете страни. С това споразумение Виетнам се задължава да спазва правата на трудещите се, Освен това, това споразумение е важно и от геополитическа точка, гледна точка. Виетнам до момента се опира главно на Китай. Виетнам иска да, проведе, да провежда реформи и Европейския съюз трябва да следи как ще се провеждат тези реформи. С това споразумение нищо не е завършено. Трябва да се види как споразумението ще се прилага. Госпожа Клин. And... Благодаря. Аз подкрепих резолюцията и на споразумението за свободна търговия, защото а, смятам, че такива споразумения са а, една възможност да се ангажираме и в други области, като например стандартите за човешкото отношение, климата и така нататък. Те са от полза за потребителите, за компаниите, създават работни места и за двете а, страни. А, разбирам, че Виетнам, разбира се, не е образец за спазване на човешките права, но Европейският съюз а, все пак ще може да промени евентуално ситуацията а, благодарение на компаниите, които а, ще се ангажират. Мисля, че а, ако се приложат а, адекватно всички а, а, части от това споразумение, ще има подобрение на а, климата, на човешките права и така нататък. Аз смятам, че по-добре да имаме споразумение, което да се базира на добри правила, отколкото да нямаме никакво такова. Така или иначе вече търгуваме с Виетнам. Благодаря. Благодаря и аз. Госпожа Авреционова има думата. Догоду о волнém обходу a охране инвестиц mezi Европейската unii. Благодаря. Важно е да се каже, че Инвестициите трябва да се защитат между двете страни. И аз гласувах за това споразумение. Това е добра възможност за международната политика. Аз съм израсла в е, комунистическа Чехословакия и много е, отблизо следя ситуацията с човешките права във Виетнам. Знае, че има политически затворници и за това Смятам, че това споразумение е инструмент за Европейския съюз да подобри ситуацията на политическите затворници, а също така и на екологията. Благодаря. Благодаря, господин Захардил. Děkuji, paní předsedající. Já jsem byl zpravodajem obou těchto dohod. Благодаря. Аз бях докладчик по тези споразумения до 2019 година. Имаше различни възможности за решения, имаше различни желания за изменения от зелените, имаше и нападки срещу мен от тях в медиите. иск, имаше желание да се отложи гласуването по тези споразумения или пък изобщо да, да, да не се гласуват. Затова се радвам, че все пак гласуването се осъществи. Това споразумение се случва, когато протекционизмът в света се разраства. Важно е да се знае, че Виетнам има голяма политическа роля в Юго-Источна Азия. Благодаря. И последният оратор, господин Кели. Аз подкрепям изцяло ССТ с Виетнам като докладчик от е НП за Азия и Юго-Источна Азия. Отново е, осъзнавам потенциала на подобни споразумения с тази регион и ползата за инвестициите, за заедостта и за други. Споразумението с Виетнам отваря нови перспективи, като 99% от е, митата и нетарифни бариери отпадат, включително и за месо, мляко и други. Това са възможности за Ирландия и разбира се и за Виетнам. Това е добро споразумение и се, и се надявам, че то ще може да влезе в сила колкото се може по-бързо. Благодаря. Благодаря. Искам да дам думата още веднъж на госпожа Рафаела, защото не чухме в началото нейното изказване. Okay. Колеги, а, това споразумение не беше лесно, но а, след като доста помислих, реших, че ще гласувам за. Ситуацията в Виетнам далеч не е идеална но все пак правителството прави стъпки в правилната посока. Споразумението не само ще подобри търговските отношения между ЕС и Виетнам, но и ще създаде платформа за диалог по отношение на човешките права. Виетнамците ще а, имат облаги от това. Нашето отношение към а, природните стандарти и към човешките права са изключително високи. Затова приканвам комисията да разследва а, какви могат да бъдат критериите които да прилагаме, а, когато а, преговаряме с търговски партньори. По този начин споразуменията ще бъдат по-издържани и ще срещат по-голяма подкрепа в всички краища на политическия спектър. Благодаря. Сега преминаваме към обясненията на вота по резолюцията. Трима колеги искаха думата. Каролина Рос е първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Гласуването на ССТ с Виетнам е лоша новина. Колегите обясниха вчера защо този, това споразумение е, е в противоречие с Европейския зелен курс и нашите екологични цели. Също така, що се отнася до човешките права, които се потъпкват, където авторитарния режим потъпква дори правилата на СТО. Ние сме против това, това споразумение, особено, що се отнася до последиците за рибарството. От 2007 година Виетнам е получил зелен картон от Европейския съюз поради незаконния улов. Е, Виетнам е, сътрудничи с Европейския съюз, но не спазва правилата, свързани с незаконния улов. По, по този начин ние просто е, поощряваме този вид е, е, улов. Така че аз не можех да гласувам за подобно споразумение. Господин Полчек има думата. Не, то не било еднодухе rozhodování в této věci про eh, нас, kteří pocházíme z bývalých komunistických... Благодаря. Не беше лесно решение за нас, които идваме от комунистиче, бивши комунистически режими. Аз гласувах обаче за, защото предимствата преобладават. По-добре е да търгуваме едни с други по определени правила, отколкото без правила. Така може да окажем влияние върху нещата, които се случват в Виетнам. И сега работим и търгуваме с Виетнам. Ние искаме да се заострят екологичните стандарти във Виетнам, да има да се спазват и мерките за опазване за защита на инвестициите. Това са все положителни стъпки, които се съдържат в споразумението, за това и го подкрепих. Благодаря, господин Жава. Много а, споразумения сме обсъждали вече до сега, сета и така нататък. Тези споразумения, всичките а, имат едни и същи последствия. А, уж големи защити са заложени, а в крайна сметка страда всичко, което искаме да а, защитим. Ние искаме да а, защитим правата на работниците и трябва да представим, да престанем да се крием зад оправдание. Същото въжи и за природата. Всичко това се свежда до капитализъм, който ни поставя в тази ситуация. Въглеродните емисии растат, защото има свръхпроизводство, за да може корпорациите да правят страни. А, пари, прощавайте. Благодаря. Сега преминаваме към защитата на инвестициите. Е, Госпожа Шойдрова, благодаря. Аз подкрепих това споразумение за защита на инвестициите при споразумението с Виетнам. Това е споразумение с по-друг характер – от това, по което вече говорихме и гласувахме. И Европейския съюз е петия по големина инвеститор в Виетнам и Виетнам е важен партньор за нас. Важно е европейските инвеститори да са защитени в Виетнам и за това в това споразумение са заложени ясни правила. Освен това, споразумението ще създаде нови работни места, ние очакваме Евро... Виетнам да се приближи към Европейския съюз не само економически, но и по отношение на екологията и човешките права. В Чехия живеят поне 60 000 вьетнамци. Тяхната ситуация е трудна и това споразумение може да им помогне. Благодаря все още говорим за инвестициите, господин Кия, Мариани. Благодаря, господин председател. Аз съм бил депутат на французите от чужбина в продължение на 5 години и познавам е, сложното положение в е, Виетнам и трудностите, пред които са изправени хората, но трябва да имаме об, обективни факти и да имаме наистина добри, добро сътрудничество с целия свят. Но Ев, Ев, Европейския съюз само, само размахва човешките права. Аз гласувах срещу това споразумение, защото то е против интересите на европейците. Има Митническия съюз също се срещу народите. Не трябва да е, подписваме споразумения, които дават е, авантаж на други, които е, произвеждат на много ниска цена. Не може да има и арбитраж, който да замества международното правосъдие. Така че аз гласувах против това споразумение. Благодаря. Сега продължаваме с следващия доклад. Конелия Ернст. Благодаря. Аз гласувах за резолюцията и всъщност против списъка на Съюза на проекти от общ интерес. Защо? Ясно искам да кажа че в този списък трябва да бъдат подкрепени повече от 50 газови проекта и то в времето, когато се борим срещу промените в климата. Това са проекти във всички държави членки, е, които проекти обаче ощетяват климата и екологията. Ако искаме да сме в унисон с Парижкото споразумение – то трябва да преосмислим този списък. Ние не спазваме нашите ангажименти, когато даваме пари за газ. Ние не сме съгласни с това. Повече трябва да се инвестира във възобновяемите енергии и в трансгранични тръбопроводи, електропроводи. Например, може да има соларен ток от Испания, който да върви към севера, или пък умни мрежи, които да се създадат. Това не отговаря на този списък, тези, тези изисквания, тези визии. Благодаря. Обриманон. Alors que la Европейската комисия излезе с помпозния зелен курс, а вие гласувахте един списък, иронично наречен от проект проекти от общ интерес. Там има не по-малко 32 газови проекти. Какъв общ интерес, когато подкрепяме гъста, след като е, гъста представлява 20% от е, емисиите? 29 милиарда публични средства ще, от, ще бъдат насочени към проекти, които унищожават околната среда или включително подкрепят шистовият газ и проектите свързани